коментари, с което можем да стигнем до точка 7. годишния доклад за изпълнението на общата външна политика и политиката за сигурност. Извинявам се, че толкова много ще говоря сега, но съм докладчик. Това е вторият обмен на мнение по моя доклад. Искам да благодаря на всички ви, които допринесоха за текста и по-конкретно докладчиците в сянка. Получих 398 изменения към първоначалния текст на доклада. Подадените изменения са в подкрепа на нашите продължаващи усилия за защитата на многостранността с по- геополитически Европейски съюз и преутвърждаването на глобалната ни стратегия. Много от вас предлагат Европейския съюз да се превърне по-ефективен и ползващ с доверие международен, но действащо лице и инстру... и необходимо са да има специални инструменти в тази посока. Също така получих редица изменения за ролята на Европейския полити... парламент за общата политика, външна политика и политика за сигурност и за бъдещата роля на НАТО. И накрая седем изменения бяха в посока на предизвикателствата, възникващи от нарастващите економически сили в Източна Азия, също така по темата киберсигурност, хибридни заплахи и климатични промени. В момента работя по компромисните изменения, за да бъдат те. В съответствие с стратегическия доклад работя с докладчиците в Сянка. Заседанието ни е предвидено на 28 ноември, четвъртък сутринта. Това е от моя страна, а сега с радост бих чул вашите мнения по 398-те изменения. Господин Лопес има думата като прав да се изкаже. Ам... Благодаря. Без да навлизам в детайли по всички изменения, мога да кажа, че те са общо около 400. Искам да направя някои коментари. Първо, искам да изкажа благодарност за извършената работа на председателя на тази комисия и на тези, които изготвиха доклада. Мисля, че това е добра изходна база за бъдещите преговори, смятам, че можем да постигнем добър консенсус. Сега четири коментара какво искаме да постигнем с нашите изменения. Ние искаме да подчертаем ролята на Европейския съюз като глобален актьор в сферата на мира и сигурността. Европейския съюз трябва да бъде в силна позиция и да може да използва своите инструменти. Европейската дипломация е, върховният представител също играят много важна роля. Парламентарната дипломация, която се извършва от парламента също. Второ, да се подчертае значението на ценностите, на които се базира нашата външна политика. В началния текст, и тук ние сме съгласни, непрекъснато се подчертава, че светът се управлява от е, норми и правила и мултилатерализма трябва да играе важна роля. Това са всъщност е, водещите насоки за е, международните отношения. Ние обаче искаме да дадем по-голям принос. Например, планът за действие 2300, Парижското споразумение – и най-вече ролята на жените в процесите на мир и сигурност. Докладчикът вече посочи това. Ние трябва да се насочим и към вторични сценарии. Има традиционни е, заплахи, обаче се добавят и хибридните заплахи, неравенство, климатични промени. Всичко това застрашава институционалната стабилност. Има и е, заплахи от цифровата сфера, като цяло светът е, е в ситуация, в която властват е, големи сили, Европейския съюз трябва да се изправи пред тази ситуация. Освен това, трябва да спомена и някои аспекти от регионален характер – които са много важни за Европейския съюз и външната политика и политиката на сигурност. Тук искам да посоча териториалната цялост и суверенитет на всички държави от източното партньорство, стабилност и сътрудничество в Персийския залив. И тук има нещо много важно. Атомното ядреното споразумение с Иран и е, също така мога да кажа, че и в Латинска Америка сега има голяма нестабилност. Ние сме сигурни, че трябва да сключим едно споразумение е, във връзка с е, политиката за сигурност, в която бъдеще да играем положителна роля. Благодаря, Хаби Лопес. Next is... Чакам с нетърпение заседанието ни в Страсбург. Сега за обнови Европа Хилде Валмас. Благодаря, господин председател и докладчик. Аз мисля, че миналия път вече посочих, че Докладът в основата си е добър и моментът също е много добър за неговото изготвяне. Европейския съюз трябва да направи нещо и е важно ние като Европейския парламент да извисим глас. В доклада се посочва ясно какви са нашите политики и къде трябва да има промени. Измененията от нашата политическа група са концентрирани около няколко точки. Става дума за отговорно управление на Европейския съюз, също и в световен мащаб, повече отговорност. Ние трябва да бъдем по-единни и можем да покажем това навъд само когато и във вътрешен план защитаваме нашите ценности. Мисля, че това е важно. И трето, това е поставено в доклада, но трябва да бъде посочено по- е, експлицитно. Необходима ни е не само мека сила, но и твърда сила. Необходим е капацитет за отбрана на Европейския съюз, което също е важно за развитието на нашата европейска политика. И второ, смятам, че трябва да подобрим координацията между външните и външните политики. За нашата комисия е необходима служба за външни действия, която да действа проактивно и превентивно. Смятам, че и двата аспекта са важни. Ние сме внесли изменения и става дума за стратегическо, стратегическа позиция е, в е, света. И последно, е, това вече беше казано, партньорството Европейски съюз НАТО, това трябва да се подчертае още веднъж. Естествено, ние трябва да подкрепяме нашия собствен капацитет за отбрана, но НАТО продължава да играе важна роля. Хора, които отричат това, има такива, но е, като се има предвид е, и е, президента на Америка, е важно да подчертаем важността на това партньорство. Благодаря, Хилде. Райнер е не е тук. Жером Ривиер. Заповядайте. Господин председател, моите коментари няма да ви изненадат. Искам само да Приветствам качеството на вашата работа и беше удоволствие да прочета доклада. Всички изменения от нашата група са насочени към запазване на прерогативите на държавите членки – и е, става дума и за е, договора за Европейския съюз, за общата отбрана, което всъщност остава в суверенитета на държавите членки и е, ние не бихме могли да приемем демокрация, която засяга суверенитета на държавите членки. Така че ние тук трябва да бъдем бдителни. Във вашия доклад вие е, експлицитно посочвате, че трябва да се върви към федерална посока и е, всъщност е, искате квалифицирано множество. За това нашите изменения са насочени към контрол от страна на националните парламенти и ние смятаме, че европейските страни трябва да имат ефективно сътрудничество на база сътрудничество между суверенни държави, така че да има един добър проект за Европа. Това е причината, поради която ние не признаваме термина стратегическа автономия на Европейския съюз, това е нещо, което се базира на федералистичен принцип. Ние искаме ефикасно сътрудничество между европейските държави и членки, да има гласуване с единодушие, така че да не се за подплашва стратегическата роля на Европейския съюз. Европейския съюз, ако действа автономно в сферата на сигурността и отбраната, ние предпочитаме това да става на основата на политиката на сътрудничество между държави и накрая, като се има предвид е, актуалните събития, те ни дават право, ние отхвърляме е, това, което се казва в е, доклада, в някои точки. Ние смятаме, че тези автономни действия в сферата на отбраната и сигурността трябва да са свързани с НАТО, така че ние сме против увеличаване на приоритивите, така че да се застрашават автономните принципи на държавите членки и освен това да се нарушават интересите на европейските народи. Благодаря. Мерси, Uh, ECR. Благодаря на Жером. Госпожа Анна Фотига от Екара има думата. Благодаря, господин председател, докладчик. Поздравления за отлично извършената работа и аз очаквам а, с интерес а, да видим какъв вид ще добият а, измененията. Не е лесно да да се съставя такъв доклад за било то в областта на сигурността или в областта на отбраната при такива предизвикателства. High rep uh, and, and find broad uh, consensus, uh, uh, as well as, as achieve already broad consensus on many uh, foreign relations uh, issues. Um, по много въпроси uh, ни предстои да работим по време на, на, на едва започналия законодателен мандат. е, е така че след една много внимателна работа, много внимателен преглед в Страсбург на компромисните изменения и допълнения, техни консолидиран вид, се надявам да можем да постигнем компромис. Благодаря. От Обединената левица, те пък са всички в Финландия, доколкото разбирам, нямаме никого. Стигаме до НП. Първо Радик Сикорски и след това господин Базеско са поискали да се изкажат. Господин председател, надявам се, вие бяхте не по-малко впечатлен от мен, когато посетихме Вашингтон преди, от това, че преди многото разлики, многото спорове между републиканци и демократи в Съединените щати, по едно нещо те са съгласни помежду си. А именно, че Съединените щати е, са в е, една световна историческа битка за господство с Народна република Китай. И е, то стремежът Съединените щати да, да бъдат равностоен съперник на, на Китай, се споделя от двете главни политически партии в страната. И аз се опасявам, че Съединените щати няма да устоят на изкушението да ни привлекат на своя страна, изнасяйки да, т.е. Да, да, да ни привлекат на своя страна, в своя стремеж да изнасят американски начин на живот. Е, и, и, и, и економически, и юридически, и, и ценностен. Както, например, в Иран. Инак Съединените щати имат известни основания. Е, правилата на международната търговия се нарушават. Е, някои от попълзновенията, които са уж търговски, са всъщност гео стратегически, краде се буквално технология от Запада. И ние трябва да си сътрудничим с САЩ, за да позабавим тези процеси. Поради което бих искал да ви помоля за подкрепа за внесените от мен изменения 137 и 158. Е, в които изменения предлагам да се създаде един е, неформален форум за обмен на информация и за наблюдение на някои от търговските, инвестиционните и технологичните потоци към пораждащите безпокойство страни. Така че нашите конкуренти да не се здобият е, с, с нечестно предимство пред нас. Благодаря. Да, надявам се, ще мога да е, възприема вашите изменения, но разбира се, това е предмет на, на мнозинство е, от страна на докладчиците в Сянка и там не мога да бъда оптимист. Е, господин Базеско, думата е ваша. Благодаря. Благодаря. Е, нали съм аз сега? Искам първо да ви пожелая всичко най-добро и да ви поздравя за този доклад. И освен това, внесох някои изменения, но всъщност изхождам от принципите на този доклад. Измененията – са насочени към това, че трябва да се създаде повече яснота и повече строгост в нашата външна политика и политика за сигурност. Това означава, че основното послание на доклада би трябвало да бъде, че трябва да е на лице тази стратегическа автономия, която е необходима за Европейския съюз. И докато имаме фрагментирана външна политика, ние все по-малко и по-малко ще можем да участваме в глобалните решения. Затова мисля, че една единна външна политика и сдобряване с предишните съюзници, но и изграждане на съюзи с нови партньори ще трябва да продължи да се радва на подкрепа тази идея, че отново трябва да изградим консолидирани отношения с САЩ и с трансатлантическите партньори, естествено с Канада. Това е идея, която се поставя под въпрос от някои незрели мнения на лидери на Европейския съюз. За това аз ценя високо, че съществува тази идея за консолидация на трансатлантическите отношения и това съм посочил в е, измененията. Ако продължим още няколко години с е, фрагментирана външна политика, тогава Европейският съюз все повече ще губи значение на глобално равнище. И в крайна сметка ние ще бъдем реципиент на политически стратегии от САЩ, от Китай, от Руската федерация и ще трябва да понесем последиците от това. Ние ще можем само да реагираме, а не да действаме там, където се вземат големите решения на глобално равнище. Благодаря. Благодаря от Екаре, Чарли Баймас си. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя за добре изготвения доклад, но все пак има някои неща, които не могат да бъдат подкрепени от реалистична европейска перспектива. В международното право няма никакво съмнение, че външните отношения са важна характеристика на самостоятелните нации. По тази причина ние от ЕКАРЕ сме внесли едно изменение. Аз говоря за вашето предложение за заличаване на правото на, ред, на вето на държавите членки в съвета по отношение на външните отношения. Вместо това трябва да се въведе квалифицирано мнозинство. Е, посочената причина е ефективност, обаче аз тук виждам воля за централизация от ваша страна. Естествено, държавите членки имат своя собствена външна политика и това е демократичен принцип, защото това са неща, които са част от националния интерес. Така че аз искам да призова мнозинството в нашата комисия да преосмисли този доклад и Това не означава, че трябва да подчертаваме междудържавните отношения и е, това е, да нарушава единството, поне така е представено в доклада, защото е, в крайна сметка последиците ще са отрицателни. Е, политиката, собствената външна политика е свързана с националния суверенитет. Аз съм против подобни опити, както и моята политическа група. Um, Благодаря ви, колеги, за изказванията. Очаквам 28 ноември, четвъртък сутрин в Страсбург. Надявам се, ще можем да разгледаме колко се може повече от днесените изменения и допълнения. Вота в комисия е насрочен за 4 декември, а в пленарната зала по време на пленарната сесия от 13 до 16 декември. Веднага пристъпваме към другия, свързан с този доклад за сигурността и отбраната. Докладчикът Арно Данжан не е тук. Е, помолиме да прочета това, което има да ни каже от негово име. Като се извинява за отсъствието си, е, представила годишния си доклад за общата политика в областта на сигурността и отбраната преди по-малко две седмици. Депутати от различните политически групи взеха становище. Общо близо 500 изменения и допълнения са внесени от всички политически групи. Езиковите е, преводи по тези изменения и допълнения все ще не са готови. До края на тази седмица ще са готови, след което господин Дънжан ще се занимае с всички изменения. Е, ще влезе връзка с докладчиците в Сянка, колко се може по-скоро в е, Страсбург за да се търсят компромиси по, по частите, които са обект на най-много изменения и допълнения. Разбира се, той ще има преди всичко, ще го отрази където е възможно и изразява надеждата да работи конструктивно с докладчиците в сянка за постигането на един балансиран, удовлетворяващ текст. 4 декември вод в комисия, пленарния вод през януари, да, до година. Значи, моя доклад през декември в пленарна, а, господин Държан доклада през януари. А, или двата през декември? Моят доклад ще се гласува през декември на пленарно заседание. И господин Данжан през януари. Изненадваме това, защото обикновено се гласуват заедно тези два доклада – Добре, тъй ще го е, изчистим това. Е, това беше изявлението, господин Данжан. Колеги, имате думата. Кой желая да започне? Господин Кобилиус. Ще бъда кратък, господин е, председател. Доклад е добър, много добри идеи. Е, съдържа той, но какво бих предложил? Аз все пак, предвид множеството внесени изменения, поне за новопостъпилите тук депутати в Европейския парламент, според мен възниква един проблем. И който трябва да бъде изяснен. Става просто така наречената стратегическа автономия – този термин става все по-популярен. Не, не, че съм против, но все пак яснота е нужна. Какво имаме предвид под това понятие стратегическа автономия? А, тоест, къде НАТО и къде Европа по отношение на стратегическата автономия? А, понякога се впускаме в мечти, които никога няма да се сбъднат. Гледаме ли на стратегическата автономия на Европа, на Европейския съюз, например, като или в смисъл на а, ядрена стратегическа автономия на Европейския съюз. И ако не, то трябва да го кажем чисто и просто. НАТО, следователно, е от жизнено важно значение, когато говорим за възпиращите средства срещу ядрената мощ на Русия. Не знам дали има такова изменение внесено, но трябва да се внесе яснота, що е то стратегическа автономия по отношение на Европа, как се полага това понятие, кога и как. Това, мисля, е уместно. Благодаря. Да, благодаря. Междувременно е, изяснихме нещата и двата доклада ще се гласуват на плетарно заседание през месец януари е, не през декември. И се извинявам, че първо дадох думата на господин Кабилио, защото първо трябва да започнем с докладчиците в сянка, но понеже Ана я нямаше. Социалисти и демократи, докладчик сянка. Е, благодаря ви на унгарски, господин председател. Kedves kollégák, mint az SND részéről... От страна на социалистите, аз съм докладчик в сянка по този доклад и мога да посоча, че моето партийно семейство е внесло много изменения, но въпреки това ние работихме в много голямо съглашателство в хармония с господин Държан. Аз го поздравих на последното заседание и му благодарих за извършената от него работа. Ще бъда много кратък. Четири точки искам да засегна в моето изказване, които за нас са много важни. Първо, че във време, в което има голямо напрежение в обществото и международни конфликти, е много важно – в Европейския съюз и по-специално в политиката на сигурност и отбрана да поемем риска за една по-дълбока интеграция. Само ако сме единни, можем да се справим с тези предизвикателства. Ако сме разпокъсани, ако застъпваме различни виждания, тогава няма да можем да се справим с тези предизвикателства предизвикателства. Второ, Западните Балкани. Не бива да забравяме, че през 20 век там имаше ужасен конфликт. Първата световна война всъщност започна там. И днес все още от аспекта на сигурност е, там има проблеми, има различни етнически общности – е, много неща все още не са достатъчно развити и всъщност Русия иска да запълни възникналия там вакуум и това не бива да забравяме. И трето, е, много интересна тема, това са хибридните заплахи. Аз смятам, че е много важно – по въпросите на сигурността и отбраната и на заплахите да подчертаем съвсем сериозно тези проблеми в отделна глава. Искам да кажа още нещо, а именно, че би било по-лесно и по-добре за Европейския съюз, ако от вземане на решения с мнозинство се мине към квалифицирано мнозинство по отношение на отбраната и сигурността. Благодаря. Благодаря. Следващият. Then we go to... Е, докладчик Сянка не е тук. Жером Левие, е, принадлежност и демокрация. Благодаря, господин председател. Същото както по предходния доклад, високо качество е, удоволствие да се чете, но все пак <laughs> изходните принципи са същите е, на двата доклада и предполагат едни и същи изменения и допълнения. Трябва да се гарантира суверенитета на държавите членки е, при воденето на такава една политика в областта на сигурността и отбраната, понятието за стратегическа автономия, един фонд за отбрана, всичко това според нас е пореден опит на Европейската комисия да иземе правомощия, които би следвало да бъдат изключително прерогатива на държавите членки. И следователно, нашата политическа група отстоява по-скоро идеята за сътрудничество между държавно, между правителствено. Красноречив пример за което е проекта Airbus, например, Нали? Уважаеми колеги, днес подобен проект не би могъл да се появи, доколкото Европейската комисия не, не представя в попълзновенията си да сложи ръка на всичко, да, да регламентира, да се намесва в прерогативата на държавите, поради което една поредица наши изменения е, целят да се замени общата стратегия на Европейския съюз с взаимодействие и сътрудничество е, между държавите членки да се изземат правомощията по отбраната и, космическото пространство от, от, от комисията. Е, и накрая, както много добре каза на времето Албер Камю, е, да наричаш имената зле означава да добавиш към световната мъка, ние е, не бихме <laughs> искали да говорим за страна кандидатка. Знаете в случая за коя става дума, след като тя не е такава. Тя не може да бъде назована страна кандидатка Турция и там нататък други изменения, за други изменения говори очевидно оратора. Много от нашите изменения са в добра посока, според нас, и са в съответствие с действаща договорна уредба на Съюза. Надяваме се да успеем те първо да ви убедим в уместността на нашите изменения. Благодаря. Thank you, Jérôme Rivière. Before we continue, I would like to welcome some special guests. А преди да продължим, бих искал да приветствам специални наши гости, които току-що се присъединиха към нашето заседание е, в дъното на залата. Една междурелигиозна делегация от Грузия, представители на православната църква, на мисиоманската общност, арменската православна и а, а, юдейската общност а, от Билиси. А, благодаря ви за това, че сте наши гости. Е, надявам се посещението ви в Брюксел да е приятно и успешно. Позволете ми да изразя и дълбоката си признателност за вашия принос е, за стабилността в един нелек район, нелек, нелек регион. Е, уверявам и също така, че Грузия има много приятели измежду различните политически групи в парламент. Така, сега Давам думата на един от ангажираните привърженици, приятели на Грузия в Европейския парламент, господин Галер. Да, прав сте, не по темата, но, но по време на предстоящата вечеря аз ще мога да, да приветствам нашите гости лично. След като вече 10 години съм координатор от НП по сигурността и отбраната, си позволих да, да внеса също някои конструктивни изменения и допълнения към доклада, но първо бих искал да се върна на един момент, а именно понятието стратегическа автономия или автономност. Да, трябва да се дефинира политически тази фраза. Тя, тя не е юридическа, не е, е, няма правен характер, но, но понятието се нуждае от политическо определение и, и в днешната обстановка е повече от ясно, е, че когато Европейският съюз като такъв, като субект реши да предприеме действия е, и по спогодбите си с НАТО може е, да разчита на съоръженията на НАТО и съответно господин Ердоган е на противното мнение, той може да блокира подобна инициатива. Значи в НАТО не може да се вземе решение, защото господин Ердоган ще ни възпрепятства. Ам, и какво да правим ние в такъв случай? Трябва да имаме известни способности, да действаме самостоятелно. Ето това според мен означава стратегическа автономност. Освен това, достатъчна промишлена база да си произведем в по-голяма степен онова, което ни е нужно. А, и това са само два аспекта на понятието стратегическа автономност, което е, което е по-широко и наистина трябва да бъде определено. А, но бих искал също така ясно да да се заяви, да заявя в подкрепа на казаното от някои от колегите, наистина в областта на сигурността и външните работи, общата политика в областта на външните работи и сигурността, за да а, имаме авторитет следва да основаваме всичко на квалифицираното мнозинство. А, не в смисъл, че което и да било мнозинство би могло да принуди държава членка да се включи в въоръжен конфликт, който тя не желае да се включи. Е, очевидно. Дори единодушието тук е, не би могло да принуди когото и да било да, да встъпва в е, военен конфликт или в, в мисия по общата политика, ако не желая да участва. Това е повече от ясно. Конструктивно казано обаче е, Онези, които не искат да участват, могат да се въздържат, да оставят останалите да, да се включат. Твърде често тук се говори за суверенитет. Знаете ли, що е то суверенитет? Не само способността да заявиш желанията си, а и способността да ги постигнеш. Суверенитет сам по себе си няма кому ще повярват, ако воден от националния си суровинитет, ти сам развяваш националния си флаг и никой около тебе няма. И това се отнася както за големите, така и за малките държави членки. Суверенитетът е въпрос на критична маса. Суверенитет можем да упражняваме заедно. Всеки от нас по-отделно не. Е, поради което е, аз ще подкрепя измененията в смисъл на квалифицирано мнозинство. И това ще бъде моят принос. Благодаря. Така, благодаря на господин Гала. Чарли Ваймерс. Е, да. Радек Сикорски, да. Първо Чарли, добре, първо Чарли. Господин председател, аз бих искал да взема отношение към изказването на господин Галер. Той говори за суверенитет. Аз мисля, че единствената възможност за утвърждаване на суверенитет е не прехвърляне на власт към Брюксел. Има различни форми на сътрудничество между държавите, между свободните нации, които могат сами да решат да не е, прехвърлят въпроси, свързани с националната им отбрана, защото всъщност е, се наблюдава една деструктивна политика по отношение на отбраната. Можем да започнем да работим по този аспект, преди да прехвърлим всички правомощия към Брусел, под претекста, че държавите членки сами не могат да повлияят върху процесите. За квалифицираното мнозинство, чрез не него се дава възможност някои държави да бъдат прегазени от други. Аз се обръщам към всички депутати, които искат да се изяснят различните понятия. Аз искам да се присъединя към тях. Едно от тези понятия е стратегическата автономност на Съюза. Какво се има предвид? Означава ли това, че Европейския съюз може да действа на междудържавно равнище. Означава ли това, че Европейския съюз е, ще създава отделни е, структури на сигурност, е, паралелно с трансатлантическото сътрудничество. Всичко това трябва да се изясни, защото иначе се внася много безпокойство в дискусията. Освен това, става дума за това, че практическото оперативно изпълнение на политиката на отбрана – означава споделена отговорност на държавите членки. Как ще функционира всичко това? Това е, всъщност е, означава ли, че Брюксел ще поставя изисквания към държавите членки, които трябва да ги изпълняват? Защото това ще бъдат изисквания към а, е, националните вноски. На друго място ще се засили ли отбраната? Всичко това трябва да се изясни, защото това създава безпокойство сред европейските граждани. Благодаря, Радик Сикорски има думата. Аз искам само да отвърна на колегите, отстояващи националната сигурност или по-скоро националния суверенитет в отбранителната сфера. Да ви напомня, имаше през 30-те години на миналия век такъв отбранителен суверенитет и аз не съм сигурен, че искаме да се връщаме там. Знаете до какво доведе това. На вниманието на Жером, смяташ ли, че страната ми, например Полша, има какъвто и да било национален интерес в Чад, в Мали, в Централно Африканската република, в които определено Франция има интереси. И нямаме ние национален интерес и няма да пратим въоръжени е, сили, е, и както сме го правили по, по отношение на други мисии ако, ако, ако, ако не сме убедени, че задачата е от значение за нас. така си и функционира Европейският съюз. А ако искаш да бъдеш суверенен по този начин, не разчитай на нас да ти помогнем. И да, да, да докладвам на. Да, е, да препоръчам на докладчиците, извинете, да погледнат понятието за европейските бойни групи. След толкова много години тая концепция се е провалила. Имаше толкова много неотложни ситуации, нито веднъж не бе прибегнато до европейска бойна група. И следователно трябва да, да бъде изхвърлено това понятие. И обръщайки внимание на внесено мое изменение, те трябва да бъдат преобразувани тези групи не на нивото на бригада в състав от национални батальони, а, а нещо финансирано от европейския отбранителен бюджет под е, политическото командване на Европейския съвет и, и, и не състоящо се от национални бойни единици, както е сега при а, е, бойните групи. А, просто на доброволчески принцип а, е, нали, държавите членки, които желаят да се включат. И по този начин ще изградим военна способност, която би била политически употребима е, при непредвидени обстоятелства. Е, благодаря. Жером да отговори и, и ще трябва да приключим по тази точка от дневния ред. Да, съвсем накратко. Е, малко съм изненадан от начина по който се формулира въпроса във връзка с ангажимента на редица европейски държави в Африка на юг от Сахара. Е, евентуа, е, едва ли не като обвинение в неоколониализъм от страна на държава членка на Европейския съюз. Аз държа да напомня на уважаемия колега, че една от причините, по които сме там, е за да възпрепятстваме е, разпространението на ислямския тероризъм на наша територия. Аз съм сигурен, че Полша би се намесила, тъй като тя е не по-малко привързана е, към сигурността на своите е, граждани. Чуйте, и, и това е задължение за всички ни, прочим. Така, добре. Е, не, мисля, че това е достатъчно. Арно Данжан е, изразява готовност да ви приеме докладчиците в сянка на съответното съвещание. 4 декември в, в, в, в комисия, а на пленарно заседание през януари. Осма точка разни, нищо от моя страна, да се надяваме нищо от ваша. Следващите ни заседания са както следва. Две извънредни преди следващото редовно на 4 декември в Брюксел. Съвместно между АФЕТ и СЕДЕ четвъртък, 21 ноември от 11.30 до 13 за размяна на мнение с Жан-Пьер Лакроа, заместник секретар за мирни операции на ООН, е, е, НП, колеги от НП надявам се да присъстват и след това Деве и Друа и ние е, следващия понеделник, 25 ноември в Страсбург, е, от 7 до 8.30 за размяна на мнение с Олег Сенцов, е, лауреат на наградата Сахаров за миналата 18-та година. А с това приключва днешното ни заседание. Моля координаторите на НП, социалисти, демократи, обнова, ЕКР, принадлежност и демокрация да останат тук в залата, останалите също, ако желаят, за да приключим писмото си, адресирано до съвещанието на председателите на комисия. На комисии закрием заседанието. Приятна вечер на гостите ни от Грузия. След две минути продължаваме.